И ако нямате е, нищо против, ще предам приятите резолюции на когото се полага. Прекратявам заседанието и ви пожелавам приятна седмица.